По силата на нашия дневен наред ще има отговор с искане за устно, устен отговор във връзка с а, а, забавянето страна на комисията в а, връзка с приемането на предложенията за финансови услуги. И за тази точка от дневния ред не се предвижда а, задаване на въпрос с синя карта. Давам думата на госпожа Болс. Благодаря. По време на този мандат ние имахме закъснение в работата на комисията по финансовите услуги. Редица банкови мерки, мерки за защита на инвеститорите и други документи все още чакат решение. Общо 13 инициативи са на път и се, очакваме, е, се очаква наскоро е, да получат е, решение. Искам да напомня на комисията, че тя е обещала да направи анализ на ползите и разходите и пропорционността на законодателството, прието от началото на финансовата криза. Това, тази работа трябва да бъде завършена до края на мандата. Комисията ЕКОН започна собствено проучване и събира доказателства в момента. Що се отнася до потока на работата, две неща са бяха характерни за нея първо, повечето от предложенията отнеха на комисията повече време, отколкото се очакваше имаше а, огромни закъснения. Така, например, а, а, механизма за а, а, уреждане на споровете, който а, датира от 2009 година. Да, тези теми действително са изправени пред големи правни трудности а, и точно по тази причина ние започнахме работата рано, за да може със законодателя също да свърши своята работа. Втората характеристика характеристика на този процес е, че парламента работи бързо и добросъвестно е, и предложи решение на комисията, която обикновено работи по-бързо от съвета в момента. Работата не напредва и шансовете ни да започнем триалог са малки. Съвета изяжда цялото ни време, така например е, директивата е, за пазарите на финансови е, услуги. Ни в, ние в парламента се сблъскваме с един съвет, който ни изяжда цялото време. Затова се нуждаем от напредък, за да може триалога да започне. започне. Балансът в съвета е много деликатен, но все пак ние сме разочаровани от това, че нашите предложения не напредват и не се разглеждат в съвета. Вчера на срещата на координаторите на ЕКОН се взе решение, че нямаме време за губене, тъй като изборите наближават. Ние продължаваме работата по всички досията, за да може да ги завършим е, за първо четене. Работим по всички предложения, които в момента са е, на масата. Е, ние поставяме приоритети и от страна на комисията не е правилно да се прави по-малко от всичко и нищо да не се завършва призовавам съвета да вземе решение по колкото може повече въпроси преди да изтече мандата на парламента. Банковия съюз е приоритет при установяването на стабилност и за това аз призовавам комисията бързо да приеме решението, от което се нуждаем. Що се отнася до банковия сектор относно изискванията за капитала и останалите реклами? регламенти. Тук са също и регламентите за преструктуриране на банковия е, е, сектор, е, директивата за гарантиране на депозитите и така нататък. от особено голям приоритет е достъпа на гражданите до техните банкови сметки. Това засяга и бизнес. Вече е крайно време да работим за всички граждани на обществото и да им дадем достъп до банкова сметка. Затова не е правилно от страна на съвета да отхвърля този въпрос и да не се занимава с него, тъй като той е маловажен. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Крейтън. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа евродепутати. Много съм щастлива, <laughs> че има възможност да участвам днес в този дебат и да уточня някои неща. Смятам, че така ще имаме възможност да напредваме по-бързо по пътя на сътрудничеството си в тази посока. Наистина съгласна съм с постановката на този въпрос, а именно, че няма достатъчно бърз напредък съветът продължава да се бори именно за това и в момента водим сложни преговори по някои сложни досиета, свързани с банковия сектор. И това е разбираемо с оглед на важността на въпроса и на необходимостта да се разчупи връзката между банковото дело и държавният дълг. От няколко месеца едва се занимаваме с този въпрос, но в крайна сметка успяхме да постигнем политическо съгласие по два важни въпроса, свързани с бъдещето на економическия е, съюз, а именно инициативата, пакетът за капиталовата адекватност. Той продължава да бъде наш приоритет, така както обявихме в началото на председателството си. Знаем, че тук в парламента това гласуването по този пакет за капиталовата адекватност е гласуването е отложено до септември месец и се очаква всъщност подготовката за това да се изчисти до юли месец от страна останалите две институции. Директивата за жилищното кредитиране бе приключена през април месец, както и за услугите, банковите услуги на древно за европейските граждани. Тя също бе приключена през април месец. Също така, постигнахме политическо споразумение по въпроса за директивата за прозрачността, която в крайна сметка ще се отрази благотворно на дейността на малките и средни предприятия в Европа. Това са само някои примери от работата, която разгръщаме в момента. Кои са предизвикателствата, пред които сме изправени? Имаме около 20 законодателни предложения в областта на финансовите услуги. По някои постигнахме споразумения, други договаряме в момента. Комисар Бърние каза наскоро, че няма защо да спрем работата. Да, това е така, но както предложенията на комисията, така и измененията на Европейския парламент изискват просто време. Трябва да бъдат проучени в дълбочина, за да може ние с нашите изменения съответно да ги подобрим в най-голяма степен местните и националните правителства и техните експерти също могат да бъдат включени. Разбира се, че трябва да сме бързи, но това не трябва да се отразява на качеството на нашата работа. Това е разумният подход и до момента е дал добър резултат. Какъв пример, пример мога да ви дам? Директивата МИФИТ е изражение на поетите ангажименти спрямо програмата Европа 2020 относно капиталовите, финансовите услуги. Тази директива трябва да отразява новите е, условия, на уведенията на пазара. Именно тук са съсредоточени нашите усилия, за да постигнем достатъчно удачно редактиран начален текст. Целта ни е да изработим и да довършим предложението за спасяване на банки, кое, което знаем, разбира се, че се припокрива в известна степен до гаранциите на спестовните влогове на гражданите. Тази гаранционна схема, разбира се, е на първо място финансирана от националните правителства, но може да бъде и съвместно финансирана от Европейският фонд за оздравяване на банковото дело. Това, разбира се, не става от днес за утре, а се постига чрез преговори и триалози. Директивата за схемата за гарантиране на спестяванията напредва, но трябва да изчака постигането на договорености по останалите директиви в пакета. Нашата методология се основава на премерен е, риск и за това не винаги ще сме в състояние светкавично да е, реагираме с е, предложения и просто изчакваме резултатът от преговорите и капитализирането на договореностите, постигнати в преговори предходни години. Разбира се, осъзнаваме, че има още какво да се постигне и като съвет, като съвет на представители на държавите членки се ангажираме с поддържане на едно постоянно темпо на преговорният процес. Директивата за спасяването и преструктурирането на банките, както и на инвестиционните продукти, са сред нашите приоритети и до края на парламентарният мандат сме се ангажирали с подготвяне на крайна версия на тази е, четворна директива. Също така изработваме директива за регулиране на изкривяванията на пазара и злоупотребата с господстващо положение. Но е, за сега изчакваме Изчакваме развитието на събитието, особено в светлината на това, че утрешният триалог е анулиран от страна на парламента. И така, може би до края на този месец ще сме готови да подготвим бъдещите триалози. Работим и по други досиета, свързани с борбата за прозрачност и борбата с прането на пари. Всичко това може да се постигне, разбира се, с конструктивно сътрудничество между трите институции в търсенето на взаимноприемливи компромиси. Сега, нека да ви кажа, че не съм съгласна с твърдението, че няма напредък от страна на съвета по въпроса за финансовата директива. По-точно обратното смятам, че напреднахме много по това толкова комплексно и изпълнено с подробности досие. Разбира се, резултатите не са достатъчно бързи, колкото бихме искали, но ние искаме по-скоро качеството да не страда. И призоваваме по този повод съвета да извинете, парламента да изпълнява своите задължения и оставам тук по време на заседанието, за да чуя какво възнамерявате да предприемете през следващите месеци. Благодаря. Благодаря. Сега дам думата на комисар Бърния. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Благодаря на Шарон Болс и на комисията ЕКОН за този устен въпрос. Смятам, госпожо председател, че може би вече от 3 години, т.е пет години след началото на тази страшна криза, която дойде от Средните щати и обхвана цяла Европа, от тези пет години насам непрекъснато работим но едва тази година започнахме да усещаме резултатите от досегашната си работа и започнахме дори да оценяваме изминалото. и да предвиждаме на къде да насочим бъдещите си стъпки с оглед на бъдещото економическо и социално развитие. Благодаря много на парламента за това, че повдигна този устен въпрос и ни дава възможност да дебатираме по този въпрос. Благодаря и на ирландското председателство и на министърът Майка Лунан, който работи с изключителен ентусиазъм. Работим ръка за ръка с всички всъщност ротационни председателства от е, преди три години вече работя аз лично по всички тези въпроси и мога да ви кажа, че наистина сме наводнени. Не знам дали това е точната дума наводнение, потоп, но наистина има огромни реки документи по финансови директиви и финансови услуги, с които ние сме твърдо решени да се справим и да разпишем в крайен вариант. Защо? Защото финансовата криза възникна поради определени причини. И по моя преценка, главната причина за кризата бе липсата на международен надзорен механизъм. Всичко им бе позволено на банкерите. По-скоро те си позволяваха всичко. Огромни бонуси, огромни рискове, защото в крайна сметка рисковете се плащаха от данакоплаците. Всичко това ни е познато, защото ние го свършихме. Така че, пак повтарям, смятам, че основната причина бе липсата на надзор. Има нужда от надзор. Нищо не бива да бъде оставено на произвола на съдбата без обществен контрол, без надзор. Това е смисъла на нашата работа, така че не бива да е, спираме в никакъв случай, не бива да си даваме никакво примирие в тази борба. Кои са нашите приоритети за следващите 6 месеца. Банковият съюз, Лусинда Крейтън вече го спомена, това е една от най-непосредствените ни цели. Преди година вече ви изложих за първи път идеята за тази директива. Благодаря за гласът, за гласуването, което проведохте миналия месец в е, комисията ЕКОН и за резултатът от него. Това ни дава възможност да напредваме по този въпрос. А пък е, последният въпрос, последната брънка от тази директива, по която, този пакет директиви, по които работим, е последният контролен механизъм, който обаче вече ще бъде дообсъждан по време на литовското председателство. Няма да се разпростирам сега по въпроса за гаранциите за влоговете. Просто го споменавам като част от въпросите, които ни занимават. Сега, друг приоритет е характерът на законите. Тези закони и тези директиви могат да бъдат репресивни, като например директивата за борбата с злоупотреба с господстващо положение, други път са с превентивен и профилактичен характер, като например борбата срещу прането на пари и печалбите натрупани от престъпна дейност. Това е така нареченото законодателство. Примери мога да ви дам с директивата МИФИД за финансовите инструменти на Маркус Вебер, които се додоговарят в момента и могат да започнат по време на литовското председателство. Арлен, а, Арлен Макарти и нейната директива, същото се отнася и за нея, така наречената трета директива, например Омнибус, е един трети пример, по който за момента изчаквам преценката на съответната Европейска агенция. Как, показах е, ви вече, че това са директиви с е, профилактичен характер. Има и друг вид е, директиви, обаче, които можем да използваме, именно по-активни, а не толкова реактивни. Това е именно смисълът на някои от моите предложения и мога да ви дам пример с Европейският фонд за социално отговорното предприемачество. В момента изработваме условията за лансиране на така наречената инициатива за съвместно финансиране краудфайненсинг с възможност за много участници. Зелената книга е тук особено ценен пример, който мога да ви дам, тъй като именно тук, от тук ще излязат предложенията, които след това ще изкристализират в законови текстове. И така, тук пак искам да подчертая, че наистина искаме да работим възможно най-бързо, но не искаме да жертваме за то, качеството за това. По всеки въпрос водим дебат, задълбочен и технически издържан. Не можем да изработваме изводи, докато не сме изработили краен текст. За момента имаме текстове, които са в работен вариант, могат да бъдат доуточнени. Те ни служат, разбира се, за основа, за храна, за размисъл, но все още не са меродавни, за да можем да изработим крайният извод за това какъв ще бъде техният ефект върху останалият регулаторен контекст, а и върху економическото развитие, което е в крайна сметка крайната цел. И така, в заключение, искам да уточня, госпожо председател, два въпроса, като например ценните книжа правото за издаване на такива. Тук има много разногласие между 27-те държави и членки, тъй като това се счита за суверенно право. В момента изработваме съпоставителен анализ на правното юридическо положение във всичките държави за това какво какъв е точно статусът на тези ценни книжа. През 2011 година участвахме в международна работна група именно по този въпрос. Работната група все още не е приключила работата си и когато го направи, ще излезем с законодателно предложение. Надявам се, че това ще бъде следващата есен, госпожо председател. И накрая директивата ПСД за директивата за плащанията. Тук има много нововведения през последните години. Начините за плащане се разнообразиха с нови платежни средства, интернет, карти, ePay и така нататък. Така че директивата, която съществува в тази област през 2000, от 2007 година, просто вече не е актуализирана. Така че започнахме консултации за разписването на зелена книга за тези нови платежни средства, интернет, например, или, или пък с мобилен телефон. Серджо Коферати е един от докладчиците в комисията ЕКОН. Една от главните цели на тази директива Б да излезе с конкретни предложения, които в крайна сметка да се превърнат в пакет за платежните средства до края на лятото тази година. И това са новините, които имах днес да ви представя. Пак повтарям, въз... работим с възможно най-голяма скорост, без, разбира се, да жертваме качеството. Благодаря. Грация. Благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата на отделните политически групи. Напомням ви че не сме предвидили нито, нито спонтанни изказвания, нито синя карта. Господин Гозес за НП. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Крейтен, господин комисар. Парламентът в никакъв случай не е противник, съперник на съвета. Не сме и конкуренти. Ние сме партньори, с законодатели на равна нога, съвет и парламент. И именно в това си качество днес парламента се взима отношение, за да изрази на одобрението си за натрупаното закъснение. Знаем, че комисията изработва текстовете така както е, и диктуват обстоятелствата. И ние, разбира се, съответно не сме срещу нея. Разбираме, че и комисията, и комисар Барние са си свършили работата в рамките на възможното и постижимото за средствата, с които разполагат. Благодарим за това. Избирателният е, календар обаче е, е такъв какъвто е и до края на мандата имаме нужда от крайни резултати. За какво става дума? Какво е поставено под съмнение? Това са текстове, които са одобрени от парламента и са блокирани в съвета. Разбира се, госпожо Крейтън, знаем, че парламента работи че съветът, извинете, работи добре и бързо. Няма пак да повтарям кои точно текстове са парирани, са блокирани там. Прочертавам, че има такива. Това, което искам сега да подчертая и дебело е, че последствията могат да бъдат катастрофални. Повтарям, на първо място между нашите две институции. Ние сме партньори, а сега обаче и изглежда, че не само, че не сме партньори, а и сме нелоялни едни към други конкуренти. В парламента е отразена политическата и национална карта на Европа. Защо обаче това трябва да бъде пречка вместо предимство? Често чуваме, че се провежда съвет на върха на държавните и правителствени глави и в резултат имаме един друг трети се, нов тип блокаж. Защо? Нямаме альтернатива на модела, който всички казваме, че вече не дава желаният резултат, старият модел, но какъв е новият е, вариант? Говорим, че трябва да сме реактивни, но на какво да реагираме? От, на нас чакат инвес, инвеститорите и индустриалците не могат непрекъснато да живеят в очакване на някакво решение, което ще се вземе някога и да чакат лобистите да им предоставят информация, която по друг начин от нас не могат да получат, просто защото не сме я приключили. Непрекъснатите блокажи в крайна сметка подхранват евроскептиците, а има все повече и повече евроскептици. И ние най-много, ние най-добре знаем за това какво могат да ни причинят. Липсата на ориентация, забавенето, парализирането на тази директива за финансовите услуги в крайна сметка спъва економиката. Аз слушах преводът и много вярвам на конферентните преводачи, но просто искам да посоча, че ми се стори, може би това да е мое впечатление, но ми се стори, че малко с презрение, госпожо Крейтън, говорите за темповете и за парламентарната ни работа. Същото обаче се отнася и за вас. И вие се събирате и заседавате и не, няма никакъв конкретен резултат, от, освен нови кризи и нови катастрофи. Ако продължаваме така, ще загубим изцяло доверието на нашите съграждани. Какво се случи с а, Кипър? лошо подадена, неправилно и погрешно информация за случващото се там, което породи нова криза на доверие. Госпожо председател, няколко месеца ни остават само до края на а, нашата легислатура. Това е така, мандатът ни е изтича, но с него няма да изтече кризията, кризата на доверие, което изпитват към европейските институции и нашите съграждани. Благодаря. Грация per il СД, лонореволе Феррейра. Две минути. Благодаря. Давам думата на Елиза Ферейра. Uh, Благодаря, господин господин председател. Днес ще говоря на английски за по-лесно. Банкови и финансов център бяха в центъра на кризата. Извършването на реформи е задължително условие за преодоляване на кризата и създаване на условия за економика на растежа. сега обаче трябва да покажем конкретни резултати на гражданите. Започнали сме работа на много фронтове, трябва да завършим, трябва да излезем с резултати. Призваваме е, съвета и комисията да направят това. Е, приветстваме добрите новини, които ни представи комисария е, Бърния относно резултатите по досиетата, които се очакват в банковия финансов сектор, колкото може по-скоро Второ, е, единния механи... надзорен е, механизъм, мерките за борба с е, сенчестата економика, схемите за гарантиране на депозитите и така нататък. Ще продължим обаче да упражняваме натиск върху комисията и съвета, за да могат те да продължат работата по досиетата, което е започнал парламента. Що се отнася до схемата за гарантиране на депозитите, разбирам вашите аргументи, госпожо председател, но ние работим по този ЕВА от 2012 е, година. Е, рамката за създаване на един надзорен механизъм също не е завършена. Е, директивата за пазара на финансовите изисквания също не напредва. Трябва да постигнем напредък по всички тези досиета, защото те са важни за нашите нашето бъдеще. Трябва да засилим и изискванията за надзора. Е, това всичко това ще бъдат важни стъпки за засилване на банковия съюз. Ще защитим денакоплаците и вложителите. Трябва да създадем един европейски депозит и схема за неговото гарантиране. Трябва да създадем ясни е, е, правила за спасяването на банките в случай, че те бъдат изправени пред фалит. Мерки, които да защитят всички вложители във всички страни членки. Е, и накрая Европейския парламент винаги е поемал своята отговорност да представи резултати на време по директивата CRD 4 и единия надзорен механизъм работихме със съвсем малко закъснени. Все още обаче чакаме резултатите от съвет. По директивата DGS и MIFID все още чакаме решенията на съвета и моето послание към съвета е моля спрете да правите изявление, да излизате с декларации и обещания. Госпожо министър, ускорете процеса и представете резултати. Благодаря за зелените, господин Гигулт. Yeah, colleagues, uh, um, mr commissioner president uh... Колеги, е, е, господин комисар, господин е, председател, Можем да е, изборим още веднъж досиетата, които все още не са разгледани от съвета. Е, много бих е, се радвал да обменим конкретни мнения по този въпрос, но списък с документи е ясен. Никой не може да отрече, че има проблем. Комисията изготви дълъг списък от предложения, от които има нужда. Голяма част от тези споразумения обаче не се обработват от от съвета. Ирландското председателство върши добре своята работа и моля, не разбирате погрешно нашата критика, а, а, но реалността е, че вие не успявате да постигнете консенсус и обща позиция по достатъчен брой а, досиета. А, Сменете вашия метод на работа, за да не застрашите бъдещия имидж на Европейския съюз. Намерете консенсус в междуправителствен режим. Започнете да гласувате така, както правим ние. Не провеждате някакви гласувания в сянка, докато постигнете някакъв баланс. Гласувайте, за да може да направите бързи стъпки напред. Изберете истински европейски метод ето това очакват гражданите от вас и ние не можем да приемем, че литовското председателство, което сега предстои и ще поставя приоритети и важни въпроси е на защита а, а, на потребителите и е, уциц е, и така нататък. Сменете е, метода, по който работите, за да може да постигнете консенсус или поне да изработите някаква позиция по всички важни въпроси, по които сега се работи, от които гражданите имат нужда. Останалото е казано в нашата резолюция. Предвижете се в посока към някакво решение и като председателство с целия ви опит и с цялата добра работа, която сте свършили решили, направете предложение. Направете предложение за решение на проблемите. Не можем да приемем е, финансовия пакет да не бъде завършен до края на този мандат. Благодаря ви. Благодаря за е, ЕКР. Госпожа Суинбърн има думата. Кризата повдигна възможността да създадем съответна законодателна основа и да възродим економическия ръст. Това е основата за възраждането на доверието и за сега това не се получава. По-скоро обратното създава несигурност и това се отразява на пазарите и на фирмите. Работим от е, провеждането на конференцията на Г20 по съответната директива, но резултатът все още липсва. Това се отразява и на търговските ни ангажименти, които в момента протичат в условията на преговорен процес по директивата МИФИД. Нещата трябва да се вършат добре и на време. Ако, например, директивата за изискванията към капитала бе замислена като трамплин, за сега резултатът все още не е готов и едва ли ще ни позволи да постигнем целите през 2015 година. Всичко е блокирано в съвета. Затова трябва да променим темпа на работата ни не само вече за банките, а и за пазарната ситуация ключовите е, досиета, които биват блокирани, всъщност само раждат недоверие, а пък резултатите страдат и гражданите се съмняват изобщо в е, възможността ни да създадем достатъчно смислено финансово законодателство. Нека да не сме толкова амбициозни, но по-ефикасни. Благодаря. Un minuto. Uh, uh, Благодаря. Благодаря, господин комисар. Изпитвам известна симпатия към съвета, защото те се опитват да свършат невъзможното. Парламента също се опитва да извърши невъзможното. С за да регулираме финансовите услуги, трябва добре да познаваме е, пазара. Трябва да се върнем към свободата на договарянето, така че е, е, отделният индивид е, и инвеститора, спазвайки законодателството и с демократични средства, да се договаря с която иска банка и инвестиционен менеджер централните банки и търговските банки за подчинени на огромен брой регулации, които ги е, е, доминират. Никой не отива в е, затвора, ако измами гражданите. Нека да е, напуснем линията на е, изготвяне на все повече прескриптивни регулации, да направим това, което трябва. Благодаря за ГУЕ, господин Клута, за една минута. Благодаря, колеги. Когато говорим по места с нашите избиратели, с гражданите, те вече ни питат в петата година на кризата какво ние сме направили, за да я превъзмогнем. И можем да обърнем внимание на това, че в Европейския парламент вече са обработени ам, десетки досиета. И въпреки, че често сме на различно мнение, можем да кажем, че сме достигнали до подходящи и в интерес на гражданите сме взели добри решения. Но гражданите не разбират защо все още не усещат ефекта от тези решения. И аз е, обяснявам, че повечето от досиетата са задържани в съвета, а това е нещо, което и ние не разбираме. Смятам, че това е проблем, който трябва да решим бързо и тези проблеми, за които говорим днес сутринта, са свързани с непрозрачността на работата на съвета. С повече прозрачност в съвета, може би ще станат очевидни причините за това забавяне и може би ще стане по-разбираемо и за гражданите какво точно се случва, а това ще даде възможност и да се обърнем към преодоляване на причините за забавенето. Надявам се, че ще достигнем до добро и правилно решение и ще бъде добре да приключим всички все още недовършени досиета до края на мандата. Благодаря ви. Грация. Благодаря. Сега давам думата на комисар Бърние. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, naturellement. Госпожо председател, благодаря. Позволете по същество да премина веднага и да ви потвърдя всъщност две неща. аз самият, моят кабинет, моята генерална дирекция сме изцяло на ваше разположение. Работим като луди, ако позволите. От години наред нямаме достатъчно персонал, достатъчно експерти, но пък тези, с които разполагаме, са изключително квалифицирани. Целта ни е да изработим стратегия, която да ви предложим, за да може да улесним работата и на парламента и на Министерският съвет, където аз самият участвам. Разбира се, изпълнен съм с уважение към суверенитета на парламента и целта ми е да ви подкрепим във вашата законодателна работа и да ви подго... помогнем да се подго... подготвите към... за триалога. Разбирам призивите да приключим това, което сме започнали. Разбира се, това е въпрос на ефикасност, за да може основите, на които се развива банковото дело, да бъдат по-ефикасни и по-прозрачни, по-морални и по-етични. Там, където няма финансови пазари, те да бъдат възстановени и да бъдат поставени в услуга на економиката, не в тяхна собствена услуга. Правим, правим всичко това. И въпросът е на първо място на доверие за вас, за нас, за съвета, за всички ни като, економ... като европейски институции, да стане ясно, че правим това, което казваме. Това първо. Второ, госпожо Суинбърн, вие всъщност го повдигнахте този въпрос за така наречения level playing field, за равнопоставеността на всички играчи на финансовите пазари. Кризата е световна. Разбира се, економическото измерение и държавния дълг са нейното европейско измерение, но да не забравим откъде дойде о кризата от Средните щати и след това се превърна в глобална. И Г20 определи програмата, към която ние се придържаме в момента. И 80% от финансовите сделки с партньорите ни от Г20 са с Съединените щати. Аз често пътувам и след 20 дена за 8 път от 3 години насам пътувам отново за Средните щати, именно с тази цел да осигурим равнопоставеност на всички световни играчи. Средните, били те Съединените щати, били напоследък все повече от азиатския континент. Благодаря. Крейтон. Благодаря. Дам думата на госпожа Крейтън. Уважаеми е, господа е, е, депутати, Европейския съюз се стреми към бързо възстановяване на економиката и създаване на работни места. Мисля, че тази цел е обща. За да я постигнем, трябва да работим с активното участие на всички институции, комисията, парламента и е, съвета и също така да работим пряко с страните е, членки. Е, резултат може да бъде постигнат само с активните усилия на всички институции, е, когато те успеят да постигнат деликатен е, компромис. Е, аз прекарах 5 месеца и половина като представител на председателството и понякога е много трудно да се постигне този деликатен компромис и деликатен баланс вътре в самите институции и между тях. Доброто сътрудничество наистина е ключов елемент от постигане на добри резултати Дефинирайки нашите приоритети, е, ние е, е, определихме тези приоритети като отговор първо на спешните въпроси и второ подход към структурните е, въпроси, т.е. да погледнем отвъд е, е належащите проблеми и да се предвижим към едно по стойчево развитие и създаване на заетост Работихме с комисията и с парламента, за да постигнем резултат по досиетата за финансовите услуги. Ще продължим да го правим. Работим и с колегите от предстоящото председателство, както и вие. И ще направим така, че да осигурим приемственост на работата по различните досиета. Знам, че моите, моя колега в ирландското правителство ще информира на 24 юни комисията ЕКОН за нашата окончателна оценка за председателството и мисля, че това ще бъде подходящ повод да се направи оценка на напредъка, който е постигнат в работата по тези досиета. Мога да уверя парламента, че ние ще продължим да правим каквото е по усилите ни, за да продължим работата по документите за финансовите услуги във втората половина на 2013 година. И да запазим напредъка, който постигнахме според мен през изминалите 6 месеца. В заключение искам да благодаря на Шаран господин комисията ЕКОН за отличното сътрудничество. Мисля, че ние наистина постигнахме много. Е, искам да благодаря на комисаря Мишел е, Бърние за отличното сътрудничество от страна на е, комисията. Не беше лесно, бяхме изправени пред традица предизвикателства, но успяхме да постигнем напредък. Безспорно предстои ни още много работа. Но мисля, че а, е, заради уважанието към институциите, което всички ние споделяме, трябва да удвоим нашите усилия и да продължим да работим в дух на сътрудничество през предстоящите месеци, за да можем да постигнем нашите общи цели а, е, с оглед и на предстоящите избори следващата година. Благодаря ви. Благодаря. Имаме предложение за резолюция. И с това приключваме обсъждането. Ще гласуваме утре в 12 часа. Сега ще прекъсна заседанието на ня... за няколко минути, преди да продължим с подготовката за заседанието на предстоящия Европейски съвет.